So, dear colleagues, after I had the impression that... Уважаеми колеги, изглежда има проблеми с комуникацията между комисиите и тъй като имаме ограничено време, искам да започна с съвместното изключение изслушване на комисията ЕМПЛ и ЕКОН за причините за економическото неравенство в ЕС, неговото отражение и преодоляване. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости. Аз ще ги обявя в реда, в който те ще се изкажат. Господин Мак Персън от ОСР, той е заместник директор по заетостта, трудовите и социални въпроси. Госпожа Кей Пикет. Тя е професор по епидемиология в университета в Йорк и господин Марк Девос е професор по европейско и международни въпроси, свързани с заетостта. Е от университета в Гент. Вероятно знаете, че финансовата и економическа криза, както и отговорът, който беше даден, се отразиха върху неравенството в Европейския съюз и значително затрудниха нещата. Нарастването на неравенството се отразява и на начина, по който гражданите възприемат Европейския съюз и вземането на решение от страна на политиците. Мисля, че сега е момента Комисията по економическите и парични въпроси, Комисията по заетостта да разгледат въпросите, свързани с отражението, причините, преодоляването на неравенството и как това се отразява също и на растежа в Европейския съюз. И така, сега ще дам думата на първия ни оратор. Господин Марк Пирсън има думата. Чудесно, благодаря ви, господин председателю. Да, аз съм от ОСР, от Центъра за възможности и равенство и ще говоря за неравенството най-вече в доходите, не защото това е по-важен въпрос, отколкото други аспекти на социално неравенство, но е по-добре документиран този въпрос. И ако си зададем въпроси защо има повече информация това е защото още на ранен етап бяха възприяти мерки за измерване на неравенството в доходите, но никой не го вълнуваха тези въпроси, докато не стана 2008 година, когато най-сетне се обърна на важността на неравенството и беше осъзнато колко бързо нараства то. На този слайд виждате сегашните нива на неравенство. Това е коефициента Джини. Трудно се обяснява, както и температурата. Ако имате 25 джини, е приятно, когато остане 30, става горещо, докато стигнете 35-40, вече се чувствате доста неудобно. Както виждате от тази диаграма, централноевропейските северните държави имат най-низките нива на неравенство. В южните европейски страни Обединеното кралство има най-високи нива на неравенство. Те значително са по-низки от това, което съществува извън Европа. Важното е, че неравенството нараства вече от дълго време и почти във всички държави. Да, действително има някои държави, където има относителна стабилност, но в повечето държави се забелязва значително нарастване на неравенството. От 1985 година разходи, а, а, доходите са нараснали с 55% на най-богатите а тези, които са най-низко на, в стълбицата, са нараснали техните доходи едва с 15%. Така че най-богатите 10% имат 7 пъти повече доходи. Това беше преди, но сега вече те имат 10 пъти по-високи доходи от тези, които са с най-низки доходи. Могат да се кажат много на неща за бедността. Бедността не само, че нарасна и че това не е приятно, но хората, които са бедни, са се променили. В средата на 80-те години, ако сте над 75-та година, тогава е по-вероятно да сте по-беден, отколкото средния гражданин. Но сега няма да сте по-бедни, отколкото останалите слоеве от населението. Нещата много бързо се променят. Действително, в нивата на бедност и шансовете да обеднете с устаряването. И много по-често са засегнати семейства с деца. Ето защо ние се вълнуваме изключително много от неравенството. Много по-трудно е, когато хората имат деца, по-трудно да се справят с проблемите и с дългосрочните а, проблеми, които могат да възникнат. Въпросът е защо нараства неравенството? Има множество фактори. Най-важният са промените в заедостта. Някои хора много повече възможности има да работят при по-добри условия, отколкото други. Има засилване на нестандартната заетост, временната заетост, която се отразява на неравенството. Втори фактор е по-неефикасното преразпределение. Не, че харчим по-малко за системите за социално осигуряване но начина по който действат системите на социално осигуряване и на данъчно облагане, не действат толкова добре, за да стане едно ефикасно преразпределение от най-богатите към по-бедните. На следващо място, друга причина, това са технологичните проблеми и изоставането на уменията, които са необходими за тях. Това е съществена причина за неравенството. Също има и промени в структурата на семействата. Все повече има хора, които не се женят, които живеят само съвместно. Има различни други форми на съжителство. факторите, които водят до намаляване на неравенството, на първо място включват образованието. Затова е важно хората да останат в учебната система максимално дълго, защото това ще гарантира, че те няма да изпаднат в състояние на неравенство на по-късен етап от живота си. Освен това, заетостта сред жените е друг фактор – въпреки че все още остават разлики между половете и предстои да се свърши още много работа, има промяна. Неравенството щеше да нарасне с 50% повече от средата на 80-те години, ако жените работеха по начина, по който го правеха в средата на 80-те години. Така че фактът, е, че повече жени има на пазара на а, труда, има а, положителен ефект за намаляване на неравенството. И така, какви са ефектите от а, това неравенство? Има економически, има политически, а, етически аспект, етични аспекти. Но ще се спра на економическите аспекти на неравенството. Това не е нещо, което се случва в економиките и за което трябва да забравим. Всъщност, економиките, в които има най-голямо неравенство, имат и най-нисък растеж. Има причинно-следствена връзка между тези два елемента. Нарастването с, на неравенството до 2%, процента, например, следва да се отчита. Ефектът никак не е малък, защото се отразява до някъде до 5 и повече процента на заплащането. И какво може да се направи? виждаме, че колкото по-голяма е разликата между тези, които са на дъното и останалите, толкова по-лошо е отразението върху растежа в економиката. Тук трябва да споменем социалните аспекти, здравеопазването и прочие, но особено внимание трябва да се обърне на образованието. Бедните хора много по- е вероятно да не могат да получат нужното образование, отколкото богатите. Колкото по-голямо е неравенството в обществото, по-малко хора преминават през образователната система и качеството на образованието е по-лошо. Взете заедно тези фактори се отразяват върху развитието на човешкия паза... капитал и върху темповете на растеж в економиката. Ето защо неравенството засяга бъдещия економически растеж преразпределението виждаме, че няма ефект в развитите страни. Нещата са по-различни в развиващите се страни. В развитите държави няма доказателства, че преразпределението, по-голямото преразпределение се отразява негативно на економическия растеж. Искам да се спра на четири основни области. Заетостта, не само заетост, каквато и да е тя, време на заетост, нестандартна заетост. Е, това не води до по-добри работни места. А, това поставя хората в а, един капан и те получават винаги а, работни места, които не са а, адекватни. На второ място, как вече споменах, а, колкото повече жени а, работят, а, Колкото можем да направим да намалим разликите в заплащането между половете, толкова по-добре ще се справим с неравенството. И третата възможност е да се укрепи образованието, да се подобрят уменията. И на последно място можем да направим повече, или поне някои държави в Европа могат да направят повече, за да променят системата си на данъчно облагане за да намалят неравенството, без да се увеличават публичните разходи, но при по-целево използване на данъчната и социално-осигурителна системи. Това беше накратко. Очаквам дискусията ни тази сутрин. Благодаря, господин Пирсън. Сега давам думата на вторият ни оратор, госпожа Кей Пикет. Имате думата. Добър ден, благодаря за тази възможност да говоря за отражението на неравенството в държавите членки. Аз често разговарям с гражданите за количествените данни. Ако можете да разберете тази графика, ще разберете всичко това, което ви казвам. Неравенството се оказва централен въпрос след кризата и е основен проблем както в бедните, така и бедните страни. Неравенството води до економическа нестабилност, както чухме, разкъсва социалната тъкан, подкопава социалното единство и е пречка пред приемането на стратегии, ориентирани към екологията. Социалното и економическо неравенство не дава възможност на нациите, общностите и гражданите да развият своя потенциал. Те увеличава значението на социалната иерархия, статут и класа. В резултат на това възниква дълъг списък проблеми бедни квартали. Там проблемите са много по-често срещани в кварталите, в които има повече неравенство между бедните и богатите. Отражението на неравенството е по-силно за най-бедните, дори по-заможните страдат, защото неравенството вреди на цялата социална тъкан, засилва социалното разделение, създава е, ожесточена конкуренция, тъй като огромното мнозинство, а не само бедните страдат от неравенството и разликата ето защо разликата в резултата на общество са различни. Различията в резултатите от системите са различни, но е, тези различия са по-задълбочени в страните, в които има повече неравенство. В богатия развит свят неравенството в доходите е свързано с здравеопазването, е, но нивата на БВП не са свързани. Намаляването на равенството е най-важната стъпка към увеличаване на благоденствието съществува, има много данни, които говорят за вредата от неравенството. Неравенството вреди на здравето, на продължителността на живота, влияе върху психическите заболявания, детската смъртност, неравенството вреди на социалните взаимоотношения, социалното единство, това число доверието и социалния капитал. Е, С статута на жените и е, убийствата, както и престъпленията срещу имуществото, са, се увеличават при повече неравенство. Индекса на УНИЦЕФ за благодействие на децата е по-висок в по-равните общества по-малко млади хора напускат училището и обучението и по-малко млади момичета забременяват в обществата с по-малко неравенство. Социалната мобилност, равенството на възможностите са все свързани с неравенството не, сам, не само здравето и социалните проблеми е, както каза Марк, неравенството влияе върху економическия напредък и стабилността. Все повече економисти, в това число лауреати на Нобеловата награда, привличат отношението. Международният валутен фонд казва, че намаляването на неравенството е, и увеличаване на растежа са две страни на една монета. Неравенството е свързано с по-кратък економически растеж и създава по-чести е, е, цикли на подем и спад. Световните лидери сега обръщат много голямо внимание на неравенството. Все повече се разбира, че неравенството пречи за преминаване към по-устойчива економика. Увеличава се личният дълг в по-равните общества. Общото благо има, се рада на повече внимание, та има повече рециклиране, глобал, индекса на световният мир е по-висок фирмите в по-равните общества гледат с по-голямо уважение на международни екологични споразумения. Цел 10 на целите за устойчиво развитие. Това е изумително постижение. Има за цел да намали неравенството цел 10.1 до 2030 година постепенно да се постигне увеличение в доходите на, на, на долните 40%, като предимство се дава, за да на този въпрос да се постигне общество, в което никой не е изключен. Различията в доходите могат да се намалят по два начина, чрез преразпределение, чрез данъците или като се ограничат различията в доходите преди данъчно облагане. Има проучвания, според които повече засилването на равенството дава полезни отражения върху обществото. Като цяло, Данъчните ставки бяха 80, стигнаха до 80% през 80-те години. Те се ограничиха. Намаляването на данъчните обежища е много важно и то предполага, че предполага международно сътрудничество, каквото може да осигури само Европейския съюз. Укриването на данъци води до там, че голяма част от обществените разходи се финансират от данакоплаците с по-низки доходи. Данъчното облагане на много места не е прогресивно и това трябва да се промени. Всички форми има различни форми за насърчаване а, на равенството а, за най- успешната група работодатели, в която работят 8000 души и имат максимална разлика в заплащането 50 към 1. Slide, please. If all of this evidence ако всички тези данни, и аз подчертавам, че това са данни, ако всичко това ви е непознато, посетете, посетете веб-сайта The Equality е, Trust. Не знам е, дали знаете, Независимо колко сте запознати с въпроса, борбата а, е, срещу неравенството трябва да бъде в центъра на вниманието. Това е начин, в който може да се осигури стабилна економика. И вижте, успяхте да се справя за 7 минути и половина. Much, uh, Благодаря, госпожа Прикът. А сега давам думата на последният ни оратор, господин Марк Девос. Благодаря. Добър ден. Благодаря за това, че ми отпускате 10 минути, за да реша един от най-важните проблеми на нашето време. Ще се опитам да допълна казаното от преждеговорящите и да дам някаква нова перспектива, друга перспектива. Ако... Според казаното от Марк, всички референ... се реферираме с периода от средата на 70-те години, за да сравниме начина на живот тогава с сега. В края на 70-те години, може би, беха годините, в които неравенството беше най-неизразено. Какво се промени междувременно? Междувременно нарастващата економи... нарастващото економическо неравенство се превръща всъщност в економически проблем. Економическият растеж вече не е, е ръста на, на производителността. И всъщност това е основната причина на голяма част от проблемите. Економическият е, растеж всъщност падна преди да установиме нарастващото неравенство. Второ, става дума за е, явление на растежа. В някои области имаме наистина е, много впечатляваща растеж в областта на технологиите, глобализация и е, също има хора с много развити умения, които могат да се възползват от този напредък. Което означава, че е, човек с подобни умения може да има а, възможности за печалба, за много по-големи, за приходи, които не са свързани с а, националната му среда. Така че, ако ако сравниме неща, сегашното състояние на нещата с 70-те години, можем да стигнем до заключението, че не всеки може да се възползва от развитието на нещата в момента. И ако погледнем нещата от гледна точка на неравността, на неравенството, има огромни разлики вътре в отраслите, между предприятията и, за, и между трудещите, които работят в тези предприятия. Един от преждеговорящите каза, че образованието може да бъде фактор за по-голямо равенство. Но на, на практика образованието може да бъде и фактор за намаляване на равенството. В западните демокрации, които са възприели пазарната економика, където се създава благоденствието, след това се преразпределя през призмата на правовата държава и социалната държава. Но ако гледаме нещата малко по внимателно и тестивата на щигли, ще видим, че концентрацията в някои от промишлените сектори всъщност води до все по-малко конкурентоспособност. През последните 20 години забелязваме и разш... увеличаване на заетостта в секторите, които всъщност не където не, които не се характеризират с, с печалба, т.е. в социалната сфера, в образованието и така нататък. А, в а, секторите, в които не може да се прилагат критериите за конкурентоспособност, защото ако искаме един учител или един лекар да бъде по-конкурентоспособен, конкурентно способен, Това ще доведе до намаляване на качеството на неговата работа. Така че не можем да имаме в тези отрасли по-голяма конкурентоспособност, без това да се отрази върху качеството на услугата, предоставена на граждани. Има ли решение? Да, в решението би било да, се, да използваме повече технологии в тези е, отрасли, но това ще доведе до още по-голяма поляризация, още веднъж. Така че всъщност економическият е, растеж трябва да бъде в други сектори, а не в тези. А, паричните а, а, политики, така наречената умереност, успя до известна степен да а, укроти някои от а, проявите на капитализма. Наистина това е добре. Това по някакъв начин намали спада на а, заетостта, създаде се допълнителна заетост, но има и друга страна. Че това води до а, отрасли в економиката, които генерират допълнителна задължител, за задлъжнялост. което от, от, от, от, от, от своя страна води до това хората, които разполагат с свободни средства могат да инвестират и да получават допълнителни е, приходи. Така че, но нещата не се промениха дори и след е, финансовата криза. Финансовата криза е до известна степен стабилизирана, но в никакъв случай не е, е превъзмогната, не е задгърбена. Какво с, какви са политиките в момента? Всъщност продължават да се насърчават хората, които имат пари да инвестират и ако нямаме някакви макроекономически допълнителни а, е, инструменти, всъщност е, постигаме само допълнителна поляризация. Така. Когато говорим за неравенство, трябва да го правим по много внимателен начин, защото е, статистиките в тази област най-честно са агрегирани е, статистики. Коефициента Джини е, е национален е, показател. Но просто нещата са, може би, малко по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед. На пръв, на, на пръв поглед глобализацията доведе до намаляване на неравенството. Можем да кажем, че това, което сме загубили, да, да речеме, в а, а, западния развития свят, поради това, че произвеждаме в Китай, води до а, формиране на една средна, средна класа в, а, ки, в Китай. Но Ако живеете в на юг. В Белгия нещата са много по-различни от северна Белгия или ако живеете в Брюксел. Така че и на разликите са огромни дори в рамките на една страна. И разликите между е, мегаполисите и селските райони са огромни. Така че е, като цяло заключенията, които можем да представяме, трябва да бъдат разглеждани много внимателно. Също така има огромни разлики в рамките на една и съща страна между различните социални или етнически групи. Това се, това се дължи и на присъствието на жените на трудовия пазар, на ролята, които жените е, играят все повече и повече в е, обществото, както и присъствието на е, иммигрантите в тези общества, кое, и промените, които са настъпили от 70-те години насам. Така че за да се опитаме да, им, да имаме ясна картина, е, е необходимо да, да, да проследиме развитието на различните общности. А, разбира се, и, използва, използвайки и а, показателя Джини, като проследиме също така и пътя, който са извървяли различните социални групи в рамките на едно и също общество от 70-те години насам. Беше много интересно, но наистина разполагаме с малко време. Сега първият кръг от въпроси и отговори. Много ви моля въпросите да не са по-дълги от минута и половина. Имаме много желаещи да зададат въпроси, а ще предоставиме на нашите а, докладчици 5 до 7 минути романът. Like... Благодаря. Ще говоря от името на господин Казан, нашия координатор. Няколко забележки и въпроси. Изглежда има принципен консенсус, че економическото неравенство вреди на обществото. Неравенството прече на растежа и подкопава политическата и социална стабилност. Европа е изправена отново пред сериозни обществени предизвикателства. Как може да се борим с неравенството? На първо място трябва да се опитаме да намалим причините за неравенството. Сегашната комисия превърна това в основен политически приоритет да осигури повече социална справедливост в Европа и да направи отново връзка с социалното измерение на Съюза, като работи върху социално тройно А за Европа, най-висок социален рейтинг. Това води редица предизвикателства, където нарастват семейства с ниски доходи. Според различни проучвания, когато бедността засегне средната класа, тя е пречка пред растежа и социалното сближаване чрез ограничаването на възможностите не само за най-лишените, но и за тези, които са в риск от изключване. А сега с няколко риторични въпроси искам да преключа. Как можем да инвестираме повече в гражданите? комисията и държавите членки могат ли да се справят с нерастващите економически неравенства по различен начин? Благодаря. Добър пример е за спазване на времето. Социалисти и демократите. Перванш Перес. Благодаря. Също ще се опитам да се вместя във времето. Двете комисии провеждат съвместно това е слушване и това е много важен факт. Нека да премина към предложенията. Искам да попитам първият а, оратор а, дали при препоръките за отделни страни не трябва да се а, предвиде да, да се направи така, че младежката гаранция да бъде поставена в центъра на вниманието, да се превърне в крайъгълния камък. Беше повдигнат и въпрос от втори оратор. Искам да запитам какво според нея е важното, ако искаме да изготвим една пътна карта за Европа, за да се адаптират по-добре фискалните аспекти в борбата срещу неравенството. Относно реалностите, свързани с мигрантите, и състоянието им, как може да се разглежда. В препоръките трябва да бъде включено в стратегиите и ако трябва да се направят е, две-три основни препоръки, какви трябва да бъдат те. Хавия Лопес. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на лекторите с чудесните презентации. На първо място има неравенство в доходите за страните, които визирахте. Говорихте и за намаляването на неравенството между страните. Искам да се спра на неравенството между страните в Европа и в еврозоната. През последните години неравенството между страните в Европа са един от основните проблеми. Особено като имаме предвид, че еврото трябва да насърчава социалното и економическо сближаване. На второ място, Искам да попитам какво се върши в момента и какво е въздействието на неравенството, най-вече в еврозоната през изминалите 5-6 години на рецесия. Наложената бюджетна и фискална политика в някои държави от еврозоната и вътрешната реформа на пазара на труда, гъвкавостта и политиката за заплащането, която намалява запласите в някои случаи. Та, какво е отражението на всичко това върху неравенството? Неравенството е много лошо от економическа и парична гледна точка и така нататък, но освен това то засяга и институциите. Неравенството означава, че на обществото му е много трудно да се смята за представено в а, институциите. А сега експертите, може да сменим реда. Господин Дефос. Благодаря, ще се опитам да отговоря максимално по същество връзка с въпроса за иммиграцията и как да инвестираме. Ако трябваше да пиша книга по темата, със сигурност много от нещата се влушават в самото начало. В една економика на знанието, като нашата поляризацията на пазара на труда проистича от поляризацията в семейната среда, средата за живот, училищната среда на много ранен етап от живота. И основното предизвикателство за всички социални държави в Европа е да впрегнат този потенциал към един етап от живота, на който да е много по-ранен. Ние смехме свикнали до едно много по-хомогенно общество, където достъп от образованието се считаше за много добро средство за равни възможности, но това вече не е така. Така че трябва да се преосмисли това и семейната политика също трябва да се преразгледа по-общ план. За иммигрантите трябва да правим разлика между новопостъпилите и второ и трето поколение. В почти всички европейски държави и не само. Там има сериозни проблеми с интеграцията на някои групи иммигранти, които идват от извън Европа. Няма някоя страна с идеални резултати в това отношение. Може да се опитаме да се получим от най-добрите. Ако се опитаме какво трябва да направи Европа, бих казал, че трябва да координира повече иммигрантския поток по отношение на критерии, географско разпределение на иммигрантите. Аз споменах Брюксел. Ако вие сте нов иммигрант в Европа и пристигнете в Брюксел, представете си какво ви чака. Един град, който се пръска по шеловете от иммигранти в някои области няма достъп до прилично жилищно настаняване, до образование. Най-лошото за един новопостъпил е в града. Какво става, ако няма координация? Ами като магнит, иммигрантите се привличат тук, защото тук е мрежата. Тук са пристигнали и други иммигранти от същата страна, така че съвсем естествено те идват на същото място. Европа може да направи нещо по-нагоре по канала на миграцията. А, по въпроса за еврото, ако имахме институционален механизъм, да имаме стабилна обща валута, нямаше да стигнем до положението днес. Щяхме да можем да избегнем тези половинчати решения. Трябваше, щяхме да имаме организирана система за намаляване дълга и системни политики за пренос между страните от Паричния съюз. Това е един от основните параметри. Това, което направихме междувременно, води до структурна реформа, девалвация едно, по едно и също време. И ако ви попаднете в един порочен кръг, налагате финансова дисциплина, ако изисквате бюджетна строгост, то тогава няма търсене, няма инвеститори, вие започвате да буксувате. Това е наша собствена грешка. Тя е политическа грешка, не е економическа грешка и тук отговорност носят институциите. Европа трябва да вземе това решение. Става въпрос за младите и те са първите жертви. Извинявайте, трябва да ви прекъсна. Използвате две трети от времето отредено за тримата експерти. Използвате времето на останалите. Госпожа Пикет. Аз не съм и економист. Аз съм експерт по здраве на, образу... на населението и економическите детерминанти на населението. Ще остава настрани въпроса за най-належащите фискални мрежи, мерки в Европа. Искам да обърна внимание на един документ, призов за промяна, публикуван от научен съвет на прогресивната економика с подкрепата на социалисти и демократи в Европейския парламент. Много економисти и аз участвахме в създаването на този документ. Ще кажа нещо за отразението върху здравето на различията в Европа Миналата седмица бях в Барселона на една среща на Международната мрежа за проучване на неравенствата в детското здравеопазване. Виждаме какво е въздействието на финансовата дисциплина върху здравето на децата в страните, където са наложени режими на финансова дисциплина. Малко време трябваше да бъде отвзем това в данните, но виждаме ръст на психичните проблеми сред децата, нарастване на детската смъртност, нивото на стрес, влушаване на хранителния режим. В Обединеното кралство имаме първия сигнал за увеличаване на смъртността сред възрастните заради финансовата дисциплина. За първи път смъртността в Обединеното кралство отбелязва ръст а не спадат, откакто започваме да ги измерваме. А измерването започват преди всички останали от доста време, преди повече от век. За положение на 100 години тези смъртността спада, сега има увеличение. Благодаря не на последно място, господин Персън. Благодаря съвсем накратко. Бе ми е зададен един въпрос за младежката гаранция на европейско ниво. Това е много важен въпрос. Работата ни сочи, че ако човек не се установи на пазара на труда, тук има предвид да започне кариера през първите 10 години, след като навлезе на пазара на труда, то тогава, независимо какво се стане с економиката, никой няма да навакса. Има един период от време, който е от решаващо значение. Това се личи ако погледне положението преди 40-50 години, хората, ако тогава не се останат на пазара на труда, никой не успява да навакса този пропуск. Така че е много важно младежите да получат добър старт. Да, има някои детайли на младежката гаранция, които трябва да се доразработят, но иначе идеята е съвсем правилна. И на второ място отражението на мигрантите върху неравенството. Важ, вярно е, че колкото по-добре интегрираме мигранти, толкова по-малко са неравенствата. И аз съм по-оптимистично настроен от мнозинството. Проблема с интеграцията в някои държави в Европа е, че подхода е сбъркан. Трябва да направим така, че мигрантите да се настаняват там, където има работни места, а не където има свободни жилища, не където са училищата, не където има здравни центрове. Те трябва да се настаняват там, където са работните места. И хората трябва да излизат от всякакви схеми за заето, колкото се може по-бързо беженци трябва да получат колкото се може по-бързо достъп до пазара на труда. Това не се основава на някакви предразсъдъци, а на факта, че има много доказателства в най-различни държави за успеха на различните групи и интегрирането им в обществото и пазара на труда. Не трябва да сме абсолютни песимисти. Това е безспорно е предизвикателство, но мисля, че можем да сме на неговото ниво. И на последно място, напълно съм съгласен, че трябва да инвестираме колкото се може по-рано, рано детско образование, още преди раждането. Това е много важно, но има една тенденция ръководителите да търсят магическо средство да се, заравни възможности, но човек трябва да се да сметка, че не може да се изравнят възможностите в обществото, ако не изравним и резултатите. Няма такава политика, която да компенсира големите неравенства между доходите на родителите. Само ако работим по резултатите и равните възможности, може да очакваме по-добри резултати за децата, което ще и принесе за по-големи шансове в живота. Благодаря. Господя, госпожа Увковска. Благодаря ви. Ще дам думата на господин Сандер Лунс, който представлява ЕКР. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това, което ми направи впечатление по време на дебата тази сутрин, е, че има промяна в фокусирането на дебата. Не, не, не говорим за личната отговорност на хората, а говорим за външни фактори. Ако даден бизнес е успех, не защото е, хората са положили усилия, за да го направят успешен, а защото са имали късмет. Ако някой не му върви, просто не е имал късмет. Вие сте известен епидемиолог, госпожо Пикет. Вие говорихте за това, че хората по различен начин реагират. Преразпределението едва ли ще разреши всички проблеми. Аз не считам, че неравенството е признак за заболяване. Това, което каза господин Девос, аз съм за това да има равноправни възможности, но има риск при преразпределението и отражението му върху потенциала за економически растеж. Виждате ли някакви разлики, господин Пирсън? Например, в Гърция, ако трябва да отправим послание, че ще има по-нисък растеж, по-малко просперитет, господин Робърт Сил, също от ЕКАРА, от Комисията по заедостта. Благодаря. Аз имам 30 годишен опит в една страна, която се смяташе за страна, където всички са равни, Съветския съюз, но се оказа, че не е така. Сега има по-висок истинско неравенство също по това, което се изчислява по, а, от ОСД. Е Социалистическите правителства винаги говорят, че са социално ориентирани. Какво означава това? Преразпределенето е свързано с растежа. Економистите понякога използват аргумента, че стабилността на данъчната система е важна за инвестициите. Вие така ли виждате нещата? Искам да а, задам и а, въпрос а, за все, а, всеобща основа на заплащане, както беше въведена скоро в Швейцария. Друг хоризонтален въпрос е социалния дъмпинг. Ние се борим срещу него в различни сектори, транспорта и прочие. Считате ли, че това ще доведе до повече равенство в Европейския съюз или не? Thank you. Благодаря ви. Господин Шамбонс който е, е от АОДЕ, както в ЕМПЛ, така и в ИКОН. Благодаря. Ще се опитам да се вместя в 3 минути. Ще говоря първо от економическа гледна точка, като представител комисията ЕКОН. Аз искам да оставя на, на страна а, чувствата Аз съм по-склонен да съм директен и да наблегна на сегашното състояние. Това, което ме вълнува е динамиката на неравенството, въпреки че сме на път да излезем от кризата. От економическа гледна точка съм убедена, че коригирането на тази динамика на неравенството трябва да дойде от економическата политика, а не от социалната политика, за която ще говоря във втората част на изказването му. На следващо място трябва да имаме предвид, че стигаме до такова ниво на неравенство, което вреди на растежа. Това ще създаде повече безработица и същевременно повече неравенство. Затова питам, дали ние трябва в рамките на европейския семестър да се следи динамиката на неравенството. Има а, различни индекси. Как ще се следят а, изпълнението на препоръките? фискалната политика, инвестиционната политика, образованието, за което говорихме, също секторните политики, всичко това, според мен, е важно за да намерим решение, изкорени на тази динамика на неравенството. Що се отнася до социалните аспекти, считам, че социалните мерки, които се приемат, не са коригиращи, те са палиативни. Те са наистина наложитни, защото ние искаме да създадем общество, което хората ще бъдат подложени на минимално страдание. Какво може да направи социалната политика? Проблемът тук е с финансирането. Връщам се отново на економическата визия. Необходимо е, като една от целите на нашата политика, да заложим капацитета за финансиране на социалната политика, за да имаме едно сплотено общество, вместо да се борим срещу неравенството което е достигнало много високи нива, по мое мнение. Благодаря ви. Госпожа Костадинка Кунева има думата. Моля ви да бъдете максимално кратка. Благодаря ви много. Има най-различни начини за измерване на неравенството в Европа. Някои от нас е, имаме тъжната привилегия да гледаме е, как изглеждат статистиките отблизо. Аз съм тук в Белгия, една от богатите страни, после се връщам в една от най-бедните страни, България, където съм родена, която и също живее в страна, която беше силно засегната от е, кризата, именно Гърция. Има огромни разлики между България и Румъния. Те имат най-низко заплажане, близо 2 евро на час. В Дания са 35 евро на час. Средно в Европейския съюз са близо 20 евро на час. Най-низката най заплата а, в България 180 евро. В а, Люксембург е 1900, в Белгия 1500, защо в Гърция има 40% млади хора, които са изправени пред бедност, в Чешката република е едва 15%. Защо има такива големи разлики в заетостта? Защо заплатата в Люксембург е толкова по-висока, отколкото тази в България. Защо има такива големи разлики също и в раждаемостта? дали сме изправени пред а, а, провал в а, тези общества, дали считаме, че бедността е резултат от а, а, провала на, на тези хора, които са изпаднали в бедност. Понякога слушаме гледните точки, изразени от европейските лидери. Комисията посочва, че високата бедност в някои страни се дължи на липсата на реформи. Това е просто мит. Това води до националистически, крайно десни виждания. Кампанията за Брекзит се базира на мита, че Великобритания и северните европейски държави трябва да спрат да плащат сметката на тези държави, които ги мързи, които са на юг. Има все по-голямо нарастване на неравенството. Добър пример в това отношение е Гърция. След 6 години от меморандуми ситуацията се влуши. Всички показатели са по-лоши по отношение на неравенството на бедността. Защо? Защото економическата, европейската економика прехвърля богатство от бедния юг към богатия север, от големите търговски излишъци, които се наблюдават в 5 или 6 европейски държави. Необходимо е да се намали националния егоизъм на най-могъщите и най-богати държави. Ако това не се направи през няколко, след няколко години, не само ще сме свидетели на повече неравенство, но ще бъде невъзможно да се постигне дори минимално сближаване в Европейския съюз. Благодаря. Госпожо Пикет, може би вие да отговорите на, на въпросите. По първия въпрос съм разочарована, че трябва да говоря по него, защото читам, че задалият въпросът не е чул това, което казвах. Аз не говорих за преразпределение, за да се справя с неравенството. Аз говорих за подобряване на демокрацията, също за намаляване на разликите в доходите преди данъчното облагане но всички решения трябва да се базират на доказателство. И а, доказателствата показват, а, че има а, риск да не се направи нещо за преодоляване а, на неравенството. Относно това, което беше казано за Съветския съюз, Разбира се, неравенството в доходите не е единствения проблем за лично удовлетворение. Качеството на живота в бившия Съветски съюз беше доста ниско. Но и сега има широко нарастване на неравенството и намаляване на продължителността на живота в някои случаи. Още нещо, което искам да добавя, че ние непрекъснато говорим за образованието. Искам да подчертая, не можем да очакваме учителите, училищата да компенсират ефекта от неравенството върху семействата. Има висока заболеваемост, има разпадане на семействата, висока лична задлъжнялост и прочие. Ние не можем да очакваме, че училищата ще коригират всички проблеми, създадени от неравенството. Ние не бива да оставяме чешмата отворена господин Пирсън. Защо имаме по-слабо преразпределение сега, отколкото в миналото? Тук не говорим за данъците, за трансферите, а за преразпределението на тези трансфери и данъци. И тук забелязваме спад с течение на времето. Зависи, разбира се, от политическия цикъл, но констатацията е, че в дългосрочен план има по-малко преразпределение на данъците и трансферите. И така ние трябва да допринасяме за подобряване на стимулите за економиката. Пенсиите, които се получават сега, не трябва да се засягат. Променени са бъдещите пенсии, но сегашните не. Повечето европейски е, държави, е, там е, пенсиите зависят от вноските ви и пенсиите са обикновено най-слабото преразпределително звено в социалните държави. На следващо място данъчното облагане – в Европа и другата. Набляга се твърде много на данъчните ставки и съвсем малко на данъчната основа. В най-крайните случаи, разбира се, имаме всички тези дискусии за избягването на плащането на данъци, за укриването на данъци, но ние поставяме достатъчен акцент върху слагане край на законните канали за избягване на плащане на данъците и да имаме максимално широка данъчна основа. Това също обяснява защо има спад в преразпределенето на данъци и трансфери. Господин Девос, няма да монополизирам времето. Първия въпрос ми е трудно да отговоря, твърде е сложен. Има различни видове неравенство, има различни последици. Аз ще се спра на работата на Банко Миланович, економист от Световната банка. Той каза, че е, това е като холестерола. Има добър и лош е, холестерол, полезен и вреден. Ще реагирам на, за универсалния основен а, доход. От гледна точка на неравенството, считам, че е много вероятно това да доведе до повече неравенство. И до запазване за дълго време на неравенството. По-скоро би имало отрицателен ефект. Това е гледната ми точка. Относно социалния дъмпинг, това е също сложен въпрос. Ако говорим за дъмпинг, то е, това е дъмпинг и не трябва да се допуска. Това е като незаконна практика. но командированите работници, например, тези, които работят в друга държава членка временно, са един от начиния, начин, и това го свързан с въпроса за България, по този начин може да се постигне по-голямо сближаване относно доходите и просперитета в държавите членки. След разширяването обаче нещата не са много прозрачни, има манипулации и няма поемане на отговорност между държавите членки, които изпращат работници и тези, които ги приемат. Има различни политики и ето защо има толкова възможности за злоупотреби. Това е по-скоро политически, отколкото економически въпроси. ще спра до тук. Благодаря. Сега думата има Марко Цанни за минута и половин. Ще говоря и за Екони Емпо, за това би трябвало да имам три минути максимално бързо. Четири бързи въпроса за докладчиците. Първо, причините за неравенството. Аз мисля, че основната всеобща причина е преобладаващия социално-економически модел за развитие не само в Европа, но и в целия свят. Това е глобализираният глобализираният капитализъм. Какъв е отражението на този модел? Стиглиц се занимава с него. Втория въпрос е свързан с еврозоната. Моделът на економическото развитие в еврозоната води до економически валутен съюз и една валута евро, еврото, което е една от причините за голямото неравенство. Прави се разлика между страни длъжници и кредитори. Страни, които, в които еврото е наценено, а в друго е поценено по отношение на економиките им. Това влияе върху гражданите, върху политиките, които правителствата на държавите членки могат да осъществяват за намаляване на това неравенство. Има, няма система за трансфер, при която по-богатите страни помагат на по-бедните. нещо, което се случи в, а, след обединението на Германия където голяма част от населението в източна Германия живее благодарение на трансферите от Западна Германия. И накрая ви говорихте за а, неравенството в доходите. И говори се и за неравенство между поколенията, неравенство между две поколения, чието бъдеще е различно. Моето поколение, например, ще бъде първото, което след войната ще живее по-трудно в сравнение с родителите си. Какво може да се направи за неравенството между поколенията? Политиките, структурните реформи са насочени в тази посока. Е, реформите в, е, в е, Испания и Франция докъде водят до намаляване или увеличаване на неравенството? Благодаря. Два кратки въпроса към господин Пиесен. Първо, вие говорихте за повишаване на неравенството по отношение на доходите. Много изследователи казват, че много по-бързо расте неравенството в семейното наследство. Луи Шевел говореше за съдбата на поколенията? Как влияе неравенството в отношенията между поколенията? Второ, неравенството в собствеността се засилва. Това ще доведе ли и до засилване на неравенството в доходите? Трето, в това, което казахте, не се казва нищо за многонационалните предприятия. Това е фактор, който започна да става все по-почетано от 80-те години, защото многонационалните предприятия създават работни места в страни, в които работните в които работните места с най-низка стойност са в бедните страни, а работните места с най-висока стойност са в богатите. В Чехия, например, 10% от БВП изтича в чужбина. 10% отива в многонационалните предприятия всяка година. И заедно с това Чешката република харчи само 20% от БВП за социални помощи. Средното в страните от еврозоната е 28%. Може би случайно страните от еврозоната изразходват 400 милиарда крони повече. Повече, отколкото Чешката република може да си позволи, защото ние взимаме тези пари и ги даваме на акционерите. Следващият ми въпрос. Как смятате да намалите неравенството между страните в Европейския съюз, ако не ограничите тези потоци, изтичащи към многонационалните предприятия? Думата има последния оратор от парламента, госпожа Томч. Спасибо. Hvala lepa za besedo še enkrat. Jaz bi tokrat rada spregovorila v svoje mati. Благодаря. Този път ще говоря на словенски, защото бих искала да споделя с вас един факт от моята страна, който показва, че теорията е едно, практиката друго – ние следихме много внимателно изложението и видяхте, че Словения е първа е на първо място, що се отнася до показателя равенство. Това само по себе си е хубаво. Е, ситуацията обаче не е толкова е, розова, колкото бихме могли да си помислим. През последните години много голям брой словенци напуснаха страната, защото се оказва, че ситуацията там е много трудна. Аз съм против е, то неравенството в доходите, но заедно с това трябва да държим сметка за факта, че това е монета с две страни. Така. Госпожа Язловецка, една минута само. Искам да задам следния въпрос. Когато правите анализите си, взимате ли предвид факта, че само три страни Люксембург, Германия и Полша в период на криза успяха да намалят неравенството между тези, които са бедни и тези, които се справят добре. Направихте ли някакъв допълнителен анализ? Какви стъпки са пили предприяти, за да се предотвратят повече дисбаланси? И другият ми въпрос – когато говорим за неравенството, особено економическото, как изглежда Европейския съюз в сравнение с други континенти? Благодаря. Започваме с господин Пирсън. Благодаря. И аз ще бъда много кратък, тъй като въпросите бяха много първо, поколенията, действително, засилващото се неравенство не е равно разпределено между поколенията. Ако разделим населението на групи, ще видим, че групата на, в групата от 30-те са много по- е, и се страдат от повече неравенство, отколкото а, другото поколение, когато са били на 30 години. Така че не може да се каже, че бъдещите поколения са по-бедни в сравнение с родителите си. Там има повече неравенство. Второ, въпроса за богатството, прав сте, аз говорих само за неравенство в доходите. Започваме да получаваме данни за неравенство в богатството и данните са шокиращи. Неравенството в доходите бледне. Неравенството в богатството е поразително. 1% от, 1% от хората притежават 50% от богатството. Защо Люксембург, Германия и Полша бяха свидетели, е, така преживяха намаляване на неравенството? А, поради заетостта, особено сред е, жените. През, е, отчитаме само кризисния период, само че не бива да смятаме, че економическата криза непременно увеличава неравенството или поне в началото не беше така. В началото на економическата криза неравенството падна в Европа до голяма степен поради изразходването на доста средства за стимулиране, социални помощи, намаляване на данъците, но ефекта беше намаляване на равенството. След това дойдоха бюджетните економии и неравенството се засили. Кей Нямам какво да добавя. Съвсем наскоро започнахме да получаваме статистически данни за неравенство в богатството и затова отскоро започнахме да анализираме въпроса. Същото е, нещата приличат на тези е, при неравенството в доходите. При, през десетилетието 2000, 2009 година промените в страните е, са свързани с промените в благодействието сред децата. В е, Швеция е, неравенството се засили, благоденствието на децата намаля. Правим надлежни анализи, които се занимават с промените в равенството и въздействието им. Последния въпрос за Европа. Дали Европа се различава от останалата част от света? Като цяло в Европа има много повече равенство, но само, че тенденцията не е към повече равенство, а обратно. Единственият регион, в който нещата се подобряват е Латинска Америка – основата са политически решения. И така, голяма част от най-равните страни в света са в Европа, но повечето от нас се движат в погрешната посока. И господин Марк Девос, съвсем набързо, полезно е да посочим, че трябва да вземем предвид богатството и капитала – това е добавената стойност от книгата на Томас Пикети. Той доведе до дебат по методологията за оценка на богатство. Това не е лесно. Става дума за много активи. Какви са последиците от концентрацията на богатството? Ако погледнем данъчната справедливост, можем да кажем, че има три поколения мир, благоденствие и е нормално да очакваме, че концентрацията на богатството води до неравенство. И ако погледнем данъчната справедливост, това е въпрос, на който трябва да се обърне внимание. Почертавам поколенческият аспект, който отсъства в повечето дебати за неравенството и накрая беше зададен въпрос за реформата на пазара на труда. Тук нещата все още не са сигурни, но има две страни. Едната страна казва, че регулацията на пазара на труда защитава пазара на труда, но тя води до сегрегация между онези, които са извън пазара и онези, които са вътре. Онези, които са вътре е, и имат е, защита, което пречи на онези, които са извън. Ако видим динамиката на кариерите, това е лошо. От другата страна казва, че сегментацията може да се преодолее, да се намали броя на аутсайдерите и инсайдерите. Е, това предполага комбинация от политики. Може би трябва да има повече гъвка в трудовия статут. В миналото това винаги беше не в центъра на трудовото законодателство, а извън него. След ако има една по-ефтина форма на заетост, вижте Германия, например, тази страна привлича нови работни места и им Организацията на пазара на труда може да се разглежда и от гледната точка на професионалното развитие. Тази гледна точка често се приема само частично. Често се обръща внимание само на назначаването на работници, но се но не се обръща достатъчно внимание на професионалното развитие и израстване. Говорим в контекста на кризата, обаче последното десетилетие беше изпълнено с трудности, така че който търси чудеса на пазара на труда ще остане разочарован. Но в много страни, ако се абстрахираме от еврозоната, като че ли економиката се съживява и в частния сектор се създават повече работни места. Благодаря на всички ви е, за участието. Често провеждаме съвместни заседания между економическата комисия и комисията по заетостта на тях се вижда, че има тясна връзка между социалната ситуация, заетостта и растежа на економиката. Виждаме проблемите, но виждаме и възможностите. Благодаря на всички ви за участието. И като заключение можем да кажем, че няма да има бързо решение, но има някакво бъдеще. Благодаря ви за участието.